правомощията на Добромир Сознерц, Александър Габелич, Джанкарло Скота и Данило Оскар Ланчини и валидира техния мандат от 19 март, 4 април, 17 април и 17 април, съответно 2018. Има ли възражения? Тези мандати вече са приети.